Уважаеми колеги, за мен е чест и удоволствие да съпредседателствам днешната пленарна сесия на Интерпарламентарната конференция за стабилност, економическа координация и управление в Европейския съюз. Тя е третото важно събитие в рамките на българското парламентарно измерение. Ladies and gentlemen, now I will continue in English. Продължавам сега на английски, защото исках да чуете малко родния ми език. Първо искам да приветствам представителите на националните парламенти, както и членовете на Европейския парламент, разбира се. Специални благодарности на госпожа Тайсен за това, че е, прие е, да участва в тази сесия. Първата ни е, сесия е посветена на цикъла на европейския семестър. Целта ни е да обсъдим приоритетите на политиката през 2018 година, съгласно годишния обзор на растежа на Европейската комисия, който се одобрява от Европейския съвет. Има доклад по собствена инициатива, подготвен съвместно от парламентарните комисии по економическа политика и заетост на Европейския парламент. Искам да се извиня от името на господин Гуалтиери. За съжаление, той има заседание, което неочаквано продължи повече, затова той ще дойде всеки момент и е, ще се присъедини към мен като съпредседател. Делегациите е, могат да споделят своя опит за по-тясно съгласуване на економическата политика бих искала да ви кажа някои организационни правила, за да е ясно как ще протече тази сесия. Taking... Първо за условията за вземане на думата, както обикновенно. Ще положим всички усилия, всеки желаещ да се изкаже, да има такава възможност и да сподели становищата си въпреки че времето ни е доста ограничено. С оглед на големия брой участници, моля ви да проявите разбиране и може да не е възможно всеки от вас да вземе думата. Ето защо ви моля любезно да не превишавате 2-3 минути в изказването си, можете да следите хронометъра на екраните. В зависимост от развитието на разискванията, можем да съобразим предвиденото за дискусии и време, защото имаме и други заседания. Моля да посочите дали искате да вземете думата. Пред вас имате формуляри, моля да ги попълните и да ги предадете на разпоредителите в залата. Това се отнася както за членовете на националните парламенти, така и на Европейския парламент. По принцип ще се опитаме да разпределим времето последната формула. Трима представители на национални парламенти, един представител на Европейския парламент и след това повтаряме цикъла. Ако трябва да променим формулата по време на разискванията, ние сме готови да го сторим. Разбираме много добре отговорността на българското председателство и парламентарното му измерение за предизвикателствата и приоритетите, които отстояват легитимността на действията на институциите и тяхната отговорност пред гражданите. Подобрява се състоянието на финансите. Равнища на безработица падат под нивата, които бяха характерни след кризата и се доближават до тези преди кризата. Облегчаването на, на инвестициите, създаването на работни места са все положителни а, тенденции. Сега искам да дам думата на госпожа Тисен, комисар по а, заетостта, социалните въпроси, трудовата мобилност. Госпожо комисар, имате думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател уважаеми съпредседатели, е, госпожи и господа депутати, за мен е чест и удоволствие днес да говоря пред вас. Чест, защото Европейския парламент и националните парламенти играят е, ключова роля в е, реформата и подобряването на нашите економики и общества. Само заедно можем да успеем – Казах и удоволствие, защото след толкова години криза много е приятно да можем вече да споделим добрата новина. Растежът е факт във всички държави членки, инвестициите се възстановяват, все повече са работещите. Стига се до рекордни равнища на заетостта. В същото време ние не, пре... не сме преодолели изцяло последиците от кризата – Държавният дълг, корпоративният дълг, е, дългът на е, домакинствата все още не са елиминирани. 18 милиона души търсят е, работа в собствените и в други държави членки. Целта на комисията е да се погрижи възобновения растеж да е приобщаващ и устойчив в дългосрочна перспектива, да постигнем сближаване в Европейския съюз и нашите економики и общества да бъдат готови да посрещнат новите предизвикателства и да се възползват от възможностите, е, свързани с е, глобализацията и цифровизацията. Е, по думите на председателя на комисията Жан-Клод Юнкер – покрива се поправя, когато грее слънце. В момента подготвяме докладите по отделните държави, които ще бъдат публикувани до 7 марта. Това са анализите на конкретната политика на съответната страна, заедно с конкретните препоръки за страната, които ще бъдат представени през май. Економическо-социалният анализ на държавите е, членки също е представен в е, тези е, доклади. Прави се и преглед на изпълнението на препоръките, направени в предходни доклади. След броени седмици ще бъдат публикувани тези доклади и искам да се спра на основните послания за Европейския съюз като цяло. Първо, Необходимо е време, за да се реализират реформите, но ние вървим по верен път. Още от самото начало на европейския е, семестър през 2011 година държавите членки отбелязват напредък поне по две трети от препоръките. В над 25% от случаите има съществен напредък или пълно изпълнение на препоръките. Второ, сближаването което а, имаше неблагоприятна тенденция дори на връщане назад по време на гризата, сега се възстановява като възходяща тенденция. Няма обаче място за самодоволство. Запазват се различията между държавите членки, расте неравенството в държавите членки. И ако положението остане непроменено, това ще бъде голямо предизвикателство а, за нашата кохезия, за нашето сближаване. Трето, общата експозиция на банките намалява в почти всички държави членки. Рентабилността им се възстановява в почти всички държави членки, но в някои страни на балансовите отчети на банките е, продължава да тежи твърде големия по размер частен дълг. Това пречи и на инвестициите, голям и портфейла в някои страни е, на лошите дългове. Пазара на труда също ни сочи, че не сме свършили цяло работата си. Безработицата, рискът от бедност все още са на неприемливо високо равнище в редица държави членки. В някои случаи безработицата изпада в стагнация и общият брой отработени трудови часове в Европейския съюз расте от друга страна. Може би най-важното послание на Европейския семестър е, че Икономическия растеж и социалния напредък вървят ръка за ръка. Инвестициите в хората са истинския двигател на економическия растеж. Същевременно, обществата с неравенство са спирачка за растежа. В крайна сметка не можем да имаме растеж без напредък. Економически и социално разделението им е неоправдано и нежелано. Ето защо по време на целия мандат на Европейската комисия, Европейския семестър придобива все по-ясна социална ориентираност. Това е основна характеристика на семестъра. Преди няколко е, седмици ние е, приехме общо социалния стълб. Съветът, парламентът и комисията работихме единно за една единна, силна социална Европа. Това е единствения път напред. Социалният стълб въплащава основните права, посочва в какви насоки трябва да продължи да се работи. Успехът на социалния стълб зависи от степента, до която на европейско равнище и особено на национално равнище работим в тази област. След обявяването му, принципите на социалния стълб вече е, се вграждат и в европейския семестър, за да се гарантира правилното му изпълнение – Имаме така нареченото социално контролно табло с съответните критерии, общо 14, по които ние следим напредъка на страните и разработваме конкретните препоръки за страните, както и конкретните доклади по отделните страни. Четири са принципите, които се виждат като червена нишка в всичките ни препоръки. Първо, социалната политика трябва да е е, да е ясна. Финансовата ни политика трябва да е насочена не само един, към намаляване на държавния дълг. Необходимо е, е да се е, работи и по отношение на дефицита, и по отношение на дълга. Второ, инвестициите в човешките ресурси са ключови. Само една образована, високо квалифицирана работна ръка ще може да се възползва от промените на пазара на труда и социалното осигуряване трябва да е адекватно на прехода към нова работа. Трето, трябва да продължим да работим за инвестиции в най-общ смисъл, защото инвестициите, включително и инвестициите в обществения сектор, все още заемат твърде малък дял от БВП. И четвърто, растежът на работната заплата допринася за економическото възстановяване, намалява неравенството и гарантира високо жизнено равнище ефективната е, система е, за определяне на работната заплата, ефективните механизми в тази област гарантират правилното диференциране в съответствие с особеностите на държавите членки и с необходимото отчитане на измененията в производителността. Това са много важни задачи, които предстоят е, за държавите членки – Очакваме с минимални а, разходи да се а, постигнат а, възможно най-добрите резултати, да бъдат чути всички гласове, да се работи справедливо, за да може максимално да се използват предимствата от а, економическите и социални тенденции. Госпожо и господине съпредседатели, госпожи и господа депутати, вече сме на втората фаза на европейския семестър 2018 година. Също като миналата година ще има достатъчно време за разисквания на национално равнище в обществата е, на всяка отделна държава членка, преди да имаме официално публикуване на окончателният е, текст. Така насърчаваме диалога и общото разбиране на проблемите. Европейския парламент националните парламенти на държавите членки са партньори с жизнено важно значение в този диалог. Както и в предишните години, няколко комисари, включително и аз, пътуваме и с държавите членки, за да обсъждаме с нашите национални партньори, парламентите и социалните партньори, съдържанието на докладите. Госпожи и господа, това е наша обща мисия. За това Нека докладите за отделните страни да бъдат само началото на един плодотворен процес, в който ние заедно ще работим, за да постигнем общите ни цели. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Mrs. Tyson. Благодаря ви, госпожа Тисен. Действително, изключително ценни са направените от вас коментари. Е, и е, мисля, че всички ние тук сме съгласни с вас, че това е една обща задача. Господин Хетман, Кристоф Хетман, докладчик за Европейското полугодие за 2018 година от е, Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент. Заповядайте. Благодаря ви много, госпожо председател. Много се радвам за предоставената възможност да обменим идеи във връзка с увеличаване на годишния растеж. Това, че вие сте тук, госпожо Тайсън, за мен е повод да благодаря във ваше лице на комисията за повишаване на годишния растеж, защото естествено това е и официалното начало на 8 европейски семестър на економически, политически инструмент за координация на равнище Европейския съюз. Радвам се много да чуя, че европейските економики се възстановяват, спада безработицата, инвестициите се увеличават. Брутният национален доход е, също се увеличава. Когато погледнем макроекономическите показатели, всичко изглежда чудесно, но нека да погледнем и другите е, аспекти. Въпреки всички положителни сигнали, трябва да имаме предвид, че имаме още много работа и трябва да обърнем особено внимание за намаляване на младежката безработица. Тя в момента се държи на едно обезпокоително високо ниво повече от 13%. И ние знаем, че много млади хора нито имат работа, нито пък място за обучение – за част от обществото бедността и изолацията се увеличават. Аз мисля, че целият процес на европейския семестър е овенчан с успех и е, наистина, за да стане това, са необходими е, две условия. Държавите членки трябва да изпълняват отправените към тях препоръки. За съжаление, равнището на изпълнение в никакъв случай не е задоволително. Нека да погледнем препоръките за 2016 година. едва 2% от препоръките са изпълнени изцяло. 3% изпълнени не изцяло и не изпълнени или пък изпълнени в много ограничена степен 55% от препоръките. И тук възниква въпросът защо. Някои казват, че това е институционален проблем в някои държави членки – или пък се казва, че се прави опит за разработване на собствени стратегии. Обаче това поставя въпроса дали тези стратегии съответстват на препоръките и стратегията на комисията. И като погледнем отрицателните показатели, установяваме, че очевидно не всичко е перфектно. Понякога се казва, че някои от реформите са твърде амбициозни за част от държавите членки. Защо трябва да се води диалог? Защото са необходими такива диалози, такива разговори и трябва да установим къде са недостатъците. Преди всичко, обаче, трябва да проявим прагматичен подход, защото едно е ясно – ние трябва да си поставяме амбициозни цели, които са изпълними същевременно от държавите членки. 2016 година през ноември на срещата на върха в Гьотеборг за трите институции беше обсъден третия социален стълб и беше посочено, че един добре функциониращ вътрешен пазар и добре функциониращи социални системи също са необходими за този стълб. Трябва да се вземе предвид това при е, координацията в сферата на економическата политика. Най-вече в страните, където структурните реформи са напреднали, трябва да се направи нещо в социалната сфера. Производителността е нещо важно, но трябва да се придружава от увеличаване на трудовите възнаграждения и разбира се, е, Системата за социално осигуряване трябва да следва това развитие. Защо е толкова важен този стълб с социалните права? Ние сме конфронтирани пред един проблем, че много граждани на Европейския съюз, и това беше установено при проучване, че много граждани е, всъщност е, са изложени не само на безработица, но и на е, несправедливо разпределение на дохода. Е, най-вече имам предвид трудовото възнаграждение. И е, може би това е свързано с факта, че има много големи разлики в степента на развитие, не само между старите и нови държави членки, но и между отделните държави членки като такива. Богатите стават все по-богати, бедните стават все по-бедни и разликите между регионите се задълбочават ножицата между богатството и бедността се разтваря още по-широко. И още нещо, което също може да се установи, че в рамките на самите региони разликите се задълбочават. Една част от региона обеднява, друга част става все по-богата. За мен е безспорно, че кохезионната политика е чудесен инструмент за преодоляване на тези явления и тя трябва да се поддържа поне на същото ниво, като в предходната или настоящата финансова рамка. Ние не бива да забравяме, че кохезионната политика трябва да бъде по-достъпна, трябва да бъде дебюрократизирана и да се доближи до нуждите на гражданите. За мен още нещо е важно, а именно подобряване на пазара на труда, защото знаем, че обучението и повишаването на квалификацията са нещо важно, обаче е важно да се развиват и цифровите умения. Защото, както знаем, 90% от работните места изискват цифрови умения, но почти една трета от е, Работниците нямат такива умения. Ако искаме да намалим безработицата и да се погрижим за повече растеж, тогава ще трябва да подготвим работниците за това. Трябва да отбележа, че във всички региони има недостиг на специалисти и е, много е трудно понякога да се намерят добре е, обучени работници с подходяща квалификация. Растеж и способност, увеличаване на производителността, всичко това е, всъщност е Нещо, което се носи от средното съсловие. Те са гръбнака на това развитие. Тук трябва да бъдат намалени и административните разходи, и тук кохезионната политика играе много важна роля. Естествено, тя не трябва да се обръща само към иновативните предприятия, но и към тези, които желаят да увеличат своята производителност. Увеличаване на производителността, увеличаване на растежа, за тази цел е важно да се заложи на нови продукти, на нови услуги и те да бъдат усъвършенствани. И още един приоритет – който за мен е особено важен. Това е въпроса за демографското развитие, за старяване на населението и това засяга не само граничните региони или крайно отдалечените райони или пък е, региони, в които много хора пътуват до своята работа. Това засяга и е, градската среда. Знаем, че в близост до столиците възникват региони, които обедняват и населението ги напуска. Това е комплексен проблем. Трябва да създадем съответна инфраструктура и да се погрижим да има гъвкави форми на заетост. Също така трябва да адаптираме пенсионните системи, например, чрез адаптиране на времето, за което лицата правят пенсионно-осигурителни вноски. Е, трябва да действаме прагматично. Трудно е всичко да се обедини е, под една шапка, но въпреки това си мисля, че можем да успеем и трябва да успеем да постигнем това с този доклад – трябва да изпратим силен сигнал както към държавите членки, така и към комисията. Благодаря. Благодаря ви много, господин Хетман. Нека отново да припомня на всички, които са се подготвили да се изкажат, че имат а, 5 минути. Става дума за откриващите оратори. Давам думата на господин Хю Бае, докладчик на Европейския парламент за Европейското полугодие за 2018 година и за годишното проучване за растежа. Имате максимум 5 минути. Благодаря много, госпожо председател. Добър ден на всички. Е, ще се опитам да се впиша във времето си за изказване. Както вече е, каза преждеговорившия ми колега, действително за нас е много важно да подчертаем, че има постепенно възстановяване на економически растеж в еврозоната, но това не означава, че сме продоляли социално-економическите неравенства в страните и все повече се увеличава броя на работещите хора, които продължават да живеят в бедност. В Комисията по економически въпроси ще гласуваме по текста за европейското полугодие в сряда. И искам да благодаря на Берн Люк и Том Вана Кенделар, които са докладчици в Шанка, сянка по темата и които са тук в залата. Много е важно да има стабилен економически климат и стабилен социален климат, да, да има предлагане на работни места, които да отговарят на критериите на Световната организация по труда за достоен труд. Много често хората на, са поставени на милостта на бързи економически промени и за това трябва и ние да реагираме, да засилим конкурентоспособните си отрасли, да заделим специално внимание на цифровата економика, научно-развойната дейност, микропредприятията, засилването на гаранцията за младите и да се вземе предвид колко важно е и образованието и а, е, също ученето през целия живот. Да се гарантира и устойчивостта на системите за социална сигурност, как, защото, както каза комисарят, а, е, вече а, е, този елемент е, а, включен в индексите, които се прилагат при а, работата в полугодието, да има и а, привличане на частни и публични инвестиции по нивото на частните сме на ниво 2008, по нивото на публичните инвестиции сме доста под нивото от 2008 година. Също времено има амортизация на някои е, инвестиции. Много често има публично-частни партньорства при големите инвестиционни проекти, при които обаче има забавяния. Е, също така трябва да имаме предвид и а, е, значението на хармонизацията на фискалната дейност в европейски план. Много добре знаем, че данъчната конкуренция между държавите членки позволява на многонационалните фирми да се настаняват на онези места, където данъците за тях са най-низки. Затова, ако се координират мерките по отношение на данъчното облагане, това ще отполза и за държавите, и за гражданите. Но освен това, Марио Драги, председателя на Европейската Централна банка, настоява да се предприемат конкретни мерки за насречаване на заетостта и да се привлекат частни инвестиции в допълнение към публичните и по отношение на бюджетните последици в еврозоната, в Европейския съюз, трябва да настоим на добро управление при публичните разходи. И за да се подобри последващата дейност след препоръките, трябва да се засили европейското полугодие чрез по-голямо взаимодействие между Европейски парламент и националните парламенти, както и да бъдат включени социалните партньори в различните държави членки. Много се надяваме, че Европейската комисия ще е, приеме е, новите насоки, които е, предлагаме и по които ще гласуваме в среда. Благодаря за вниманието. Thank you, Mr. Baye. Благодаря ви много, господин Бае. Преди да давам думата на господин Милошевич, Нека да ви предам извинението на колегите от българската делегация, които трябва да напуснат залата за среща с председателя Таяни, председател на Европейския парламент е, и госпожа Караянчева, председател на Българското народно събрание. А сега давам думата на господин Иван Милошевич, председател на Комисията по европейски въпроси на Хрватския парламент за максимум 5 минути. Заповядайте, господин Милошеви. <clears throat> Благодаря, госпожи и господа, колеги. Добър ден на всички. Преди всичко искам да благодаря на Европейския парламент и на Народното събрание на България за отправената покана. Много по-добре е, когато говорим за економически растеж, економическо благоденствие и социални въпроси да ги обсъждаме заедно. Първо ще се спра на въпроса за сближаването и след това ще представя хрватската позиция. Като човек от частния сектор винаги съм говорил за това, че трябва да бъдат намалени данъците. Бюджетът като в никакъв случай не може да бъде сравнен с размера на постъпленията от частния сектор. От друга страна, не бива да забравяме, че данъчната реформа в Съединените щати ще се отрази върху целия свят с промените в конкуренцията и а, е, на всички поколения, и на млади, и на стари. Структурните а, е, промени, ниските данъци са важ, важни, но приоритет номер едно си остава образованието. Ето защо трябва да а, е, вложим всички а, усилия и средства за развитие на образованието, за да бъде то максимално близо до а, нуждите на обществения и частния сектор и връзката между тях външната миграция е предизвикателство, което като че ли отвлича вниманието ни от вътрешните предизвикателства а, за по-нататъчната ни стабилност. Не бива югът или изтокът на Европейския съюз да продължават да губят милиони млади, образовани, трудолюбиви, ученолюбиви младежи, които са а, стълбовете и строителите на нашите общества – няма бързо сближаване без реформи. Също толкова голямо значение има кохезионната политика. Кохезионните средства трябва да бъдат използвани по-ефикасно, да бъдат упростени процедурите, същевременно като се гарантира отговорността, отчетността и прозрачността. Не само нетните е, бенефициери е, чувстват благоприятните последици от кохезионната политика. Това въжи и за обществото като цяло. Не бива а, да обвързваме политиката в различни области и все пак може да има някои стимули за онези, които реализират реформи, обединявайки възможностите на различни европейски фондове необходимостта от структурна реформа се определя от целта да бъде задълбочен и разширен економически и паричния съюз. Използването на европейските средства се облегчава от процедурите по европейския семестър. Много по-трудно ще се обвинява Европейския съюз а, а, само за несполуките и да се приписват успехите на национално равнище. За целта ни трябва повече доверие. Харватия е най-младата държава членка и затова ми позволете да представя нашата позиция. Най-сетне, след две години мъчителна рецесия, сега сме в етап на економическо възстановяване, намаляване на държавния дълг, създаване на работни места. Това са основните фактори, заедно с износа на стоки и услуги, благодарение на нашето членство в Европейския съюз. Настъпи е, време правителството след данъчната реформа от миналата година да предприеме смели решителни мерки – за постигане на стратегическите ни цели. В тази връзка Европейския семестър ще подпомогне не само националните е, реформи и приближаването ни до еврозоната, но е, ще допринесе и за процеса на реформи в Европейския съюз като цяло. Без реформи нито моята родина, нито другите е, държави членки или Европейския съюз ще могат да запазят своите глобални е, глобални конкурентноспособни позиции, за да гарантират е, дългосрочното благоденствие на гражданите. Благодаря ви. С нетърпение очаквам по-нататъчните дискусии. You, Благодаря ви, господин Милошевич. Разбира се, економическите условия могат да бъдат много различни в различните държави членки и всички трябва да работим по този въпрос. Сега бих искала да дам думата на Фабиан Келер, заместник-председател на Комитета по финанси на Френския сенат. Заповядайте. Мадам ла комисар, шер колег, Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, искам да поздравя госпожа комисаря, двамата европейски депутати и представителят на Харватския парламент за техните изказвания и да посоча, че споделям виждането на националните парламентаристи. Аз искам също да посоча, че се радвам за този обмен на мнения между представители на парламентите, и е, всъщност е, това всичко е насочено към задълбочаване на европейския проект. Аз съм представител на Френския сенат, втората камера на Френския парламент и ние сега търсим нови средства за координация във връзка с европейския семестър по инициатива на нашата комисия по финанси, е, която е отговорна за публичните финанси, от 2011 е, година проекта на програмата за стабилност се подлага на проверка от нашия парламент преди да бъде представен на Европейската комисия. Искам да посоча, че става дума за едно демократично изискване да бъдат възприяти европейските механизми. Е, ако няма ефективна координация в економическата политика няма да можем да успеем на национално равнище. Всеки от нас осигурява легитимността и е, възприемането понякога трудно на тези идеи. И обратното, е, националните парламенти трябва да подпомагат Европейския съюз в осъществяването на економическата и бюджетна политика. В тази връзка е, от 2010 година се извършват различни дейности, е, някои от тях с успех. Заедно с колегата Франсуа Мар ние подехме някои инициативи в Сената. Ние настояхме за необходимостта от е, е, спазване на европейския семестър, но аз искам да изкажа едно желание пред вас, което изказах миналата година, да се подобри още повече ефективността на нашите междупарламентарни срещи. Ние бихме могли да издаваме резолюции или заключения, които да се офи... официализират и да бъдат предоставени на различни инстанции, които имат компетенции за вземане на решения. Кои са приоритетите за 2018 година? Имаме съживяване на економиката, въпреки че това не е навсякъде. Има проблеми с младите хора, както каза господин Кристоф Хетман току-що. Дефицитът в инвестициите си остава понякога и а, е, економическият растеж ще трябва да се подложи на изискванията на макроекономическата политика. ЕЦБ а, е, предлага една политика на нормализация в тази връзка. Този комплекс ни задължава, задължава ни да мобилизираме други инструменти, като структурни реформи и политика за подкрепа на инвестициите. Това ни, дава, това ни задължава да е, осъществяваме европейска координация. Това е смисъла на анализа на Европейската комисия във връзка с е, еврозоната, бюджетната политика и е, балансиране на макроекономическата ситуация. За Франция тази ориентация е, се е, означава полагане на усилия за спазване на критериите за публичния дефицит, които проистичат от пакта за растеж и стабилност. И реформите, които нашата страна осъществи, бяха подложени на тази цел също и е, по отношение на нашата комисия в Сената. Ние е, смятаме, че е, от 2017 година това беше добър факт. Е, Европейската комисия предложи Франция да излезе от е, тази процедура за е, свръхдефицит и ние проявяваме също много голямо внимание към критериите за намаляване на публичния дълг. И тъй като желаем да спазим е, ангажиментите си, ние искаме да има координация на макроекономическата политика, така че всички държави членки да могат да се мобилизират за водене на амбициозна економическа политика за стабилност и е, включване в Европейския съюз. 2018 година ще завърши с електорален цикъл в много държави членки, Франция също. 2018 година ще има много проекти, по които ще се дискутира. Аз мислям, че например за е, завършването на банковия съюз, удъл и задълбочаване на Съюза на капиталовите пазари. Също така трябва да се подобрят е, условията е, за е, нашите пазари и да се подкрепи създаването на работни места. Нашите национални фискални системи трябва да бъдат преработени, за да се отговори на изискванията на цифровата економика, на растежа и да се борим срещу данъчните измами и отбягването от данъчно облагане. Това вече беше споменато като приоритет. Дискусията трябва да продължи по е, данъка върху предприятията и всичко това е, трябва да е свързано с волята на нашите предприятия за данъчна реформа. Аз искам да е, поздравя работата на Ален Ламасур, Перванш Берес и Полтон, които предлагат решение в тази връзка и аз искам да изкажа желание на нашата следваща среща да вземем да издадем една резолюция, така че с това да се приключи този проект. Ние приветстваме започването на този проект през 2016 година и също така подкрепа на изследователската дейност. И накрая Френският сенат се бори срещу данъчните оазаси, отбягването на данъчно облагане. Ние е, се борим срещу измамите с ДДС и това е, всъщност са измами, които лишават нашите национални бюджети от е, много милиони евро. И освен това, ние бихме искали данъчното облагане в Европейския съюз да претърпи хармонизация. Ние искаме повече сътрудничество между нашите парламенти във връзка с данъчното законодателство и се надявам, че всички биха се присъединили към тази идея. Благодаря. Thank you very much uh, to... Благодаря много на всички оратори. Искам и аз да приветствам членовете на националните парламенти от името на Европейския парламент и всички негови парламентарни комисии е, тази година. Е, имаме е, рекорд 133 депутати от националните парламенти са регистрирани, така че това означава, че се увеличава присъствието. Приветствам този факт и се радвам, че чухме такива добри изказвания в началото на днешното си заседание. Сега нека да дадем думата на участниците. Мария Родригес от Европейския парламент, от групата на социалистите и демократите. Имате максимум 3 минути. Ще бъдем строги с времето, Мария. Благодаря, господин председател. Искам и аз да приветствам всички колеги от националните парламенти. За нас е, е голямо удоволствие, че сте тук. Аз ще се изкажа в качеството си на докладчик на Европейския парламент за Европейския социален стълб. Забелязвам, че по-голямата част от участниците, които откриха днешното заседание, подчертаха, че се увеличават социалните неравенства в Европейския съюз, въпреки че се полагат усилия да се преодолеят тези неравенства. Социалният стълб е една силна инициатива, за да се действа спрямо социалните неравенства. Започва се от децата, младите хора, младите мъже и жени, по-възрастните граждани, актуализиране на стандартите и въобще мерки по всички елементи на социалното неравенство. Искаме да направим така, че каквато и работа да работи е, даден човек, да може да разчита е, на това, че получава достойна заплата и пълен достъп до социална закрила. Това е едно от обещанията на социалния стълб. Също така искаме да има сближаване между държавите членки и между различните региони и да има възможности за всички граждани. Именно за това е толкова важно да участваме в разговорите в контекста на европейския семестър. Защото европейският семестър трябва да бъде разглеждан като механизъм, като процес за постигане на економическо и социално сближаване. Комисаря направи и важно предложение в тази посока. Разполагаме с индикатори за измерване на това сближаване но най-важният тест ще дойде, когато ще е, се стигне до момента да коригираме социалните дисбаланси, така както го правим в економическата сфера. За тази цел са необходими инвестиции и за да го постигнем трябва да е, се засилят усилията за привличане на частни инвестиции, да се прилагат и националните бюджети и бъдещия европейски бюджет и именно за това обсъждането за многогодишната финансова рамка, която ще се проведе утре е толкова важно. И накрая, но не на последно място, трябва да се даде на общата парична зона и фискален, фискална способност за действие. Благодаря ви много. Благодаря, даже спести 30 секунди. Отличен пример за следващите оратори. Янис Фуканц има думата от Латвийския парламент, председател на Комисията по бюджет и финанси от групата на зелените. Заповядайте. Sure. Dear colleagues, uh, in general... Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, като цяло, моята страна, Латвия, приветства приоритетите на Европейското България за 2018 година, както, беше, очерта, както бяха очертени в последното проучване на економическия растеж на годишна база, публикувано от Европейската комисия. Възнамеряваме да, нас, да подкрепим мерките за продължаване на структурни реформи и мерки в областта на фискалната политика е, обаче искаме да подчертаем, че приложението на мерките е неравномерно в Европейския съюз в различните му части, нещо, което се вижда и в годишното проучване за, на растежа на Европейската комисия. Затова смятаме, че съчужничеството между европейските институции и държавите членки трябва да бъде засилено, за да се ускори приложението на реформите на местата, където напредъкът е недостатъчен. Сега е подходящ момент да се приложат такива реформи, тъй като се подобрява економическия растеж, подобрява се и положението на пазара на труда. Като цяло Латвия подкрепя предложението на, Евро, е, на Европейски съвет за еврозоната и искаме да подчертаем ролята на единния пазар и а, особено на цифровия единен пазар на, за държавите членки. Подкрепяме препоръката да се е, развие по-нататък европейския единен пазар и да се елиминира всички съществуващи пречки пред свободното придвижване на стоки, услуги и капитали. Трябва също така да се обърне внимание на мобилността на вътрешния пазар на труда. В контекста на единния пазар резултатите е, е, се усещат е, чувствително в по-бедните страни и региони. Важно е да се засили економически и паричен съюз и Латвия подкрепя по-нататъчна дейност по плана за действие за съюза е, е, на капиталовите пазари и мерките за развитието на тези пазари в Европейския съюз, вземайки предвид и ролята на функционалните иновации. На 6 ноември миналата година мислите на финансите на трите прибалтийски държави Латвия, Естония и Литва – подписаха меморандум за разбирателство за регионално развитие на капиталовия пазар на, на територията на прибалтийските държави. Те възнамеряват да си сътрудничат за развитието на капиталовите пазари и да работят заедно за разработването и приложението на съответните необходими мерки, включително и в правната област, въвеждането на нови инструменти и създаването на съответната необходима пазарна инфраструктура. Благодаря. Thank you. Благодаря. Следващият оратор Саура Педро от Испанския парламент, е, група на социалисти и демократи. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко искам да очертая нашата, нашето виждане за повишаването на ефективността на европейския семестър. Преди всичко, според нас, националните програми за реформа и изпълнението на програмите за сближаване трябва да съдържат данъчни показатели, както и показатели за доброто управление. Това ще ни помогне да постигнем реално сближаване, включително и в данъчната област. На второ място, би трябвало пренията в националните парламенти трябва да се отразяват онези насоки, по които работят е, и съвета, и парламента. На следващо място трябва да се променят е, правилата за фискалния механизъм. Имам предвид създаването на ясни средносрочни цели, които са лесно измерими, както и се налага да вградим възможности за гъвкавост при прилагането на правилата. Това отговаря и на тежненията за повече демокрация, за решаване на конкретните проблеми. И най-сетне искам да споделя с колегите от Европейския парламент и националните парламенти на държавите, членки на Европейския съюз, че едни наистина европейски банки ще ни помогнат да сложим най-сетне край на ужасната обвързаност между държавен и частен дълг. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е Джон Лейнхарт от парламента на Ирландия, комисия по бюджет. Благодаря. Благодаря, господин председателю, госпожо комисар. Искам да се спра на два въпроса – първо за структурата на лошите кредити, за които говори госпожа комисаря в Ирландия. Има около 20 000 ипотечни кредита, които под натиска на Европейския съюз трябва да бъдат принудително реализирани в сравнително кратки срокове. Хищнически посреднически фондове изкупуват тези ипотечни кредити на силно занижени цени, което в никакъв случай не е в интерес на заемополучателите. Тези фондове лешояди, както често ги а, е, наричаме, изкупуват тези кредити, за да могат после да ги групират и да ги продават като пакети. Стотици е, кредити се обединяват а, е, в един а, пакет, за да бъдат препродадени с отбив. Но зад всеки кредит – стои гражданин, стои семейство, стои съдбата на много хора, които много често са принудени да загубят жилището си и това е допълнително бреме за държавата, която трябва да решава проблемите. Някои стигат дори до самоубийство пред този безпредседентен натиск от а, финансови посредници. Третия стълб на банковият сектор е схемата за гарантиране на депозитите. И трябва да продължим да работим по този въпрос, но пак се връщам към първото, което казах. Банките трябва да престанат да разпродават ипотечните кредити, е, групирани в пакети и да работят по всеки кредит индивидуално. Благодаря. For the point you... Благодаря, благодаря ви и за темата, която повдигате тук. Знаем, че единия надзорен орган като че ли работи точно в обратната посока. още една причина много внимателно да преценяваме мерките. Сега господин Марк Ангуло от а, Испанския сенат, групата на НП. Buenas tardes. Добър ден. Искам да се спра на общите приоритети, за които стана дума и с които се занимаваме и в Испания. Конкурентно способност, образование, социален дневен ред и, разбира се, важните предизвикателства, като демографски предизвикателства, например, и това означава, че ни е необходима социална и териториална кохезия. Така както тя съществува в Европейския съюз. Днес говорим за световни проблеми, за световен растеж на економиката, който се чувства и в е, Испания. Но преди се казваше, че са ни необходими реформи. Сега обаче са ни необходими реформи, за да се справим с предизвикателствата и да предложим отговори на различните проблеми, които имаме в състоянието, в което се намираме в момента в Испания, за четвърти път един след друг е, се отбелязва растеж и то значителен. 2007 година растежа беше 3,1%, е, създаваме нови работни места, говорим за общи приоритети и Програмата за действие е залага на обучение, провешаване на квалификацията, създаване на работни места – и от решаващо значение, разбира се, е цифровизацията. Цифровизацията е предмет на работа на работна група в Испанското правителство, и изследват се синергийните ефекти между различните министерства, създаването на инструменти – които да доведат до възникване на нови работни места. Но цифровизацията, разбира се, сама по себе си е инструмент, е, който служи на териториалната и социалната кохезия. Това е много важно, защото по този начин се създават повече равни шансове, най-вече в страни, където има особени трудности, където, например, много хора напускат селските райони. И това е инструмент в духа на социалното сближаване. Безработицата и демографските проблеми бяха много голяма пречка за растежа и ако сега се създават нови цифрови инструменти, например е, свързаността и синергийните ефекти, всичко това са много важни теми, които бих искала да поставя на преден план. Габриела Крето. Благодаря, Габриела Крецо от Румънския сенат. Групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Уважаеми приятели, искам отново да ви обърна вниманието на това, че има проблем с диагнозата. Ако се използват погрешни показатели, се стига до нереалистично описване на обществото. По-настояща макроекономическия дисбаланс се представлява от съотношението между приходи от труд и приходи от капитал. Всъщност има проблем с, с преразпределението. Това не е само социален въпрос, от който могат да се вълнуват лявоцентристски партии. Става дума за е, потреблението, което е от огромно значение за дългосрочни економически растеж. Този дисбаланс е изключително важен и е, не може да е, продължи по този начин напред. Но въпреки това този показател не е включен в 14-те показателя, оценяващи макроекономическите дисбаланси, нито в от, а, докладите страна по страна, нито в а, полугодието. След това, а, за банковия съюз казваме, а, че то е а, важно постижение, но показателите, които се използват, имат граници – и то национални граници. Ако искаме да говорим за сближаване, трябва да имаме предвид е, показателя, който се използва. Най-често се използва БВП на глава от населението, вземайки предвид е, е, паритета на покупателната способност. Но също времено трябва да, им, да имаме начин да разглеждаме и различията между потенциалите на развитие на различните региони. Т.е. какви са бъдещите перспективи. Защото може да се види, че средствата, отиващи в хазната, се оценяват неправилно спрямо останалите показатели, е, защото не се е, взема предвид богатството на обществото е измеримо в е, ценни книжа и човешки капитал които са два много по-точни показатели за бъдещото развитие, отколкото настоящия брутен вътрешен продукт. Сближаването на приходите е отлично. В моята страна се говори за повече от 80% сближаване спрямо европейското средно равнище. Е, например, за прихода на е, домакинствата, но реално можем да говорим само за 32%. Ние сме се отдалечили от Европа, не сме се сближили. Ако говорим само за еврозоната, е, неравенствата между различните държави и членки и в рамките на всяка държава членка са е сред основните приоритети, както много от вас подчертаха. Благодаря. Благодаря за това, че повдигнахте въпроса за недостатъчното внимание към инвестициите. Маргарита Маркия сега от португалския парламент, групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председателя. Благодаря на ораторите, които започнаха дискусията, както и е, на съорганизаторите на Европейската парламентарна седмица. Госпожа комисаря ни напомни нещо, което добре знаем. Економически растеж в Европейския съюз има, но неравенството между държавите членки и в отделните държави членки се запазва. Бих искала да поставя един въпрос. Това изисква ли по-висока степен на економическа координация между държавите членки? Достатъчна ли е политиката на сближаване? Важни са тези два въпроса и връзката между тях, растежът и неравенството, за да можем да предприемем адекватни мерки. Първо искам да кажа няколко думи по конкретните препоръки за отделните страни. Държавите членки участват в европейския семестър и получават препоръки, но те трябва да дадат своите отговори в много кратък срок, буквално броени е, дни. За да могат да бъдат осмислени е, тези препоръки, процедурата трябва да е по-пълноценна. И още няколко думи за социалния стълб. Много ми беше приятно да чуя от госпожа комисаря, че е изготвен набор от социални показатели, които ще бъдат включени в е, европейския семестър. Защото сега имаме бюджетни показатели, но социалната политика като че ли излиза извън радара. Този набор от социални показатели, социалния стълб, не, бъ, не бива да бъде една изпразнена от съдържание самоцелна инициатива – и най-сетне подкрепям Фабиан Келер, че трябва да има препоръки и от такива срещи. Благодаря. Сега Ивана Милетич от ЕНП Европейски парламент. Благодаря. Благодаря ви. Growth is here, but we cannot be very enthusiastic because it is not visible in the citizens' life. Казахте, че има добра новина, но дали я чуват европейските граждани? дали а, намалява а, броя на хората, които живеят в опасност от изпадане на в бедност, а, при положение, че е факт растежът. Все още не сме готови да подкрепяме по-рисковани, новаторски проекти. И трансформационни процеси с новаторски характер. Новият Европейски фонд за стратегически инвестиции, който вече дори не е нов, така наречения фонд Юнкер, е, е предназначен да подкрепя проекти, които са взаимодействие на обществения и частния сектор, публично-частни партньорства, по-скоро инфраструктурни проекти, но те не са толкова иновационни. Много важно е да намерим онези новосъздадени предприятия, които се създават, за да се стабилизират и да станат водещи. Ето това ще даде промяната в всекидневието на нашите граждани. Now, uh, Baroness Faulkner. Uh, Баронеса Фолкнер Кишлер от uh, Обединеното кралство, Камерата на лордовете Алде. Um, can I, can I say... Благодаря, господин председател. В Великобритания разглеждаме случващото се в Европейския съюз, економическото възстановяване на Европейския съюз, на еврозоната, с а, голямо удоволствие и се надяваме, че то ще продължи и за бъдещите години. И на мен ми беше много интересно да изслушам преждеговорившите, които наблегнаха на социалното сближаване и на необходимостта да се направи нещо за противодействие на задълбочаващото се раз... неравенство, но също време да се подобри европейската способност и да се използват е, положителните характеристики на иновациите и научно-развойната дейност. Въпросът е обаче, е, че различни измерения, които бяха изразени днес, не винаги могат добре да се комбинират. През 2013 година госпожа Меркел даде интервю пред Financial Times и припомни, че в Европа живеят 7% от е, населението на света, 25% от БВП на света е европейски, но Европа финансира 50% от световните а, е, разходи за социални въпроси. И мисля, че е време да се вземат преди тези коментари, защото не може да има една и съща а, е, едно и също положително развитие на конкурентоспособността при положение, че ще е, е, има технологични развития, ще има промени в роботиката и прочи, които ще се отразят на населението, също времено да искаме да увеличим е, социалните предпазни мерки и социалното осигуряване. Така че, моля ви, помислете си за това. Thank you. Um, Andres, Uh... Благодаря. Господин Андрес Кунки от е, Германски бундестаг. Благодаря, господин председател. Аз съм благодарен на участниците в, пател, в панела, че тук е, беше поставена темата за социалното неравенство, защото това е една от централните теми, които ни вълнува днес. Неравенството се увеличава в световен мащаб, то се увеличава в Европа и се увеличава също в отдалните страни в Европа. Това, което наблюдаваме на международно равнище е, че постепенно се сменя парадигмата. Много международни организации, ОИСР, Иро, еврото така или иначе, също и съвета на Европа и дори МВФ разгледаха темата за неравенството през последните месеци и години. И аз мисля, че точно това е много важно и то беше изтъкнато също от някой от участниците в панела, например колегата от Румъния. Беше посочено, че неравенството не е тема в набор от теми на европейския семестър. Аз се опасявам, че социалният стълб няма да е достатъчен за да се борим с неравенството. Така че въпросът ми е отправен и към госпожа комисар Тайсън, какви други мерки можем да очакваме в тази насока. И още нещо, темата за дисбаланса в е, макроекономиката. Тук е, нещата стоят последния начин. Германия отново превиши границата от 6%. И въпросът ми е, какви предложения има в тази връзка, какви инструменти за да могат тези дисбаланси да бъдат намалени. Сега отново е 8,1%. Актуалните данни са такива и това не е добре за хората в Германия, защото това означава, че хората в Германия живеят под възможностите си, че възнагражденията им са много ниски и че малко се инвестира в економиката. И последно, искам да засегна темата за хармонизация в данъчната сфера. Вие посочихте, че това е изключително важна тема. В действителност, неравенството или по-скоро не еднаквия корпоративен данък в държавите членки дава възможност на международните концерни да е, настройват едни страни срещу други, как се развива дебата тук, също и по отношение на данъчната основа, която е необходима при хармонизиране на данъците. Благодаря. Thank you. Um, next speaker, благодаря. Джан Пауло Гали от Италия, групата на социалистите и демократите. Има думата. Заповядайте. You, think, uh... Благодаря, господин председател. Мисля, че всички направени до тук коментари включват и коментара, че има економически растеж в Европа. Обаче в много страни гражданите ни реално още не могат да усетят ползите от този економически растеж. Или ги усещат, но съвсем слабо. Това може да е отчасти поради, както вече беше казано, неравенствата, може да е отчасти поради това, че отнема време да зараснат дълбоките рани, оставени от голямата рецесия. Има милиони бедни, милиони безработни – и корпоративните банки имат е, сериозни дългове. Е, това има и своето въздействие върху макроекономическата политика. И е, що се отнася до препоръките страна по страна, това трябва да бъде взето предвид. По-конкретно искам да се спра на бюджетната политика. Тя е доста комплексен въпрос. Европейският съюз и Европейската комисия по-конкретно, играе важна роля в насърчаването на държавите членки да насочат политиката си към намаляване на нивото на задлъжнялост. Но има страни, в които е, се тръгва от висок дълг. И там е необходимо да се калибрират препоръките, така че да се намери подходящия темп на фискална консолидация. Ако не се намери подходящия темп, има опасност да се нанесат повече щети. Трябва да има цели, които да са разбираеми и за които и избирателите, и националните власти смятат, че са разумни. Не може целите да се променят всяка година, по някой път и два пъти годишно. Радвам се, че комисията е напреднала а, по тази тема, но все още има какво да се желая. Благодаря, господин председател. Благодаря, Алекс Бодри. от Камерата на депутатите на Люксембург, групата на социалистите и демократите. Господин председател, аз също искам да посоча цифрите за растежа. Европа се развива економически, но а, има един вътрешен диспаритет, също от социален характер в различните държави членки. И ако можем да се поздравим, че в момента а, имаме социалния стълб и се опитваме да интегрираме един социален дневен ред в економическото управление, аз мисля, че това не представлява риск. Това е част от економическото управление и всъщност става дума за една система, която е насочена основно към бюджета и финансите, и економиката и може би социалният аспект ще бъде малко чуж. Тук искам да попитам госпожа Тайсен как комисията може да гарантира това социално измерение да не направи хората бедни. Има задължителни правила, които са за бюджетния баланс за поли... и за публичните финанси на държавите членки. И тук трябва да се види какво е необходимо. Трябва да се премахне социалното неравенство. Но как това може да се направи, като се спазят правилата за бюджетно балансиране? Защото ако имаме социален дисбаланс, това засяга и бюджета. Как ще можем да действаме в социален план с задължението да се спазват правилата на пакта за стабилност и растеж? И последно, наистина говори се за увеличаване на възнагражденията за покупателната сила. Люксембург е, всеки път получава предложение от, предупреждение от комисията за е, автоматичното индексиране на заплатите. Как, е, например, покупателната способност може да се съчетае с волята на Европейския съюз, която е свързана с покупателната способност. Благодаря. Благодаря, Тадел Шимански от Полския Сейм. Екаре. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, в рамките на този дебат искам още веднъж да посоча, че новите приоритети, например във връзка с миграцията и отбраната, запазване на способността, иновациите, не са теми, не са приоритети, които е, трябва да изместят старите приоритети. Например, нека да си спомним кохезионната политика – политиката за борба с неравенството. В тази връзка колегата Хетман направи интересно изказване. Той каза, че неравенството съществува в самите държави членки, е, между държави членки и дори вътре в самите региони. Това е факт и смятам, че това само по себе си е парадокс. Когато погледнем економическия растеж, например, това е, не означава, ако имаме економически растеж, че трябва да намалее неравенството. Нашата делегация, моята държава членка, очаква да се направят необходимите изводи в тази връзка. Чухме много е, добри е, думи, като например да се поправи покрива при слънчево време. Не трябва да допускаме на половината път да останем. Ние трябва да се справим с големи проблеми, големи предизвикателства. Очакваме от Европейската общност да предприеме всички усилия и да се погрижи и условията на живот в държавите членки да а, се уеднакват до голяма степен. Аз знам, че Брексита ще доведе до финансови проблеми. Ние сме готови да водим този дебат, готови сме за бъдещи дискусии, обаче знаем, че естествено трябва да намерим някъде необходимите средства или да ги компенсираме чрез економии, или пък да намерим нови източници на финансиране. Аз съм сдържан оптимист и искам да апелирам към всички да се погрижим да отговорим на тези нови предизвикателства. Благодаря. Thank you. Last speaker, uh... Благодаря. И, а, последният оратор е член на Комитета на регионите Олга Зрихайм. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, много се радвам да ви видя тук. Е, господин председател, е, госпожо председател, дами и господа, за мен е голяма чест, че мога да се изкажа тук е, в качеството си на член на Комитет на регионите. Много е важно всички държави членки да бъдат представени тук, включително да бъдат представени и регионалните и местни власти, защото те имат а, важни отговорности в а, области, свързани тясно с економическото полугодие. На практика, голяма част от мерките не могат да бъдат е, изпълнявани а, без а, местните регионални власти да играят своята роля в тази връзка. Приехме е, на своята резолюция за оценката за растежа и настояваме да се ускорят е, структурните реформи, да се преодолеят препятствията на местно и регионално равнище и да се включат в по-голям план е, държа... Е, регионалните и местни власти в разработването на мерки. Трябва да има предвид и целите за 2030 година на ООН. Кохезионната политика трябва да продължи да е основни инструмент – е, на Европейския съюз за постигане на целите на економическо и социално-териториално сближаване и а, е, тя трябва да почива на принципите на партньорство и на децентрализирано управление. Благодаря, че участваме тук. Е, смятаме, че дебатът може да бъде подобрен, динамизиран, защото наближава, а, наближават а, и решенията по многогодишната финансова рамка, а пък европейското полугодие има а, своята връзка с политиката за сближаване и с съответните финансови инструменти, които трябва да се погрижат да могат да се използват, да прилагат тези структурни реформи. Препоръките страна по страна обаче оставят отсещането, че има някакви проблеми. На места им няма съответни, а, има препоръки, които реално нямат правно основание. И Европейската комисия може би по-добре да намали броя на препоръките и да се съсредоточи върху най-приоритетните препоръки. Защо не се прилагат тези реформи? Важни са съображенията, свързани с техническия капацитет и прочие, но на национално равнище мерките са най-важни, защото финансова и техническа помощ може да преодолее някои технически проблеми, но много е важен въпрос за ангажираността на държавите членки на национално равнище. Комитета на регионите смята, че пълното участие на местните и регионални власти като пълноправен партньор в Европейското полугодие би могло да допринесе за по-добро приложение на структурните реформи. И смятаме, че този тип участие трябва да започне още от, самата, от самото начало, от концептуалната фаза на реформите до края, до тяхното приложение. И е, трябва да се работи от една страна с анализ на възможностите на регионално равнище и от друга страна чрез асоциациите на местните и регионални власти, е, които ги, да ги представляват е, като равноправен партньор. На този тип партньорство е много важно. Европейския парламент даде своята подкрепа през октомври 2016 година в решението си за кодекса за поведение е, във връзка с засилването на участието на местните регионални власти в Европейското полугодие. Много жалко обаче е това, че Европейската комисия отхвърли нашето предложение. Според мен субсидиарността би била нарушена, ако местните регионални власти се държат, държат на страна от процеса, тъй като те имат пряко влияние върху постигането на резултати. Затова, когато се работи по нови инструменти за структурните реформи, трябва да бъдат взети предвид тези власти. И средствата, които се предоставят на националната администрация на различните държави и членки, са достатъчни. Ням... Проблемът не е липсата на средства 25 милиона евро се заделят на, заделят на, за тези дейности, но те създават ли действителна добавена стойност? Не се ли прилагат някои твърде опростенчески решения? Опасявам се, че на моменти може да има проблеми с субсидиарността. И за да се избегнат нарушения на принципите на субсидиарността и пропорционалността, ще се повторя, местните регионални власти трябва да бъдат включени като постоянен равноправен партньор и участник в работата на Европейското полугодие. 21 марта е, е, Комитет на регионите ще е, приеме становище и искам да кажа, че днешното заседание е много важен начин да се подобри легитимността на европейското полугодие. И за това ви благодаря за това, че ни поканихте. Надявам се, че ще бъдем тук и на следващото а, такова заседание, а именно след една година и ще участваме с удоволствие в дебатите. Благодаря. Now, uh... Благодаря. И сега съвсем накратко. се обръщам към основните ни оратори за отговори. Започваме в обратен ред. Започваме с Фабиен Келер. Исках само, исках само, исках само да благодаря на на всички, които се изказаха. Благодарение на този тип висококачествен диалог ще можем да постигнем консенсус. Благодаря на колегата Марки за това, че повдигна въпроса а, за начина по който се вземат решения. Благодаря много. Да се съгласим по един текст изисква или единодушие, или някакъв начин да претеглим различните позиции. А, както знаете, на, в а, това заседание няма как да го направим. Имаше, например, много оратори, които принадлежат на моята политическа група, а, но а, бих искал да бъдат чути гласовете на всички. Разбира се, можем да напишем нещо по-общо и да изготвим заключение без гласуване. Не е толкова просто, но дискусията продължава. Давам думата на господин Милошевич. Благодаря съвсем накратко. Очевидно, днес обсъждаме сближаването, социалните неравенства в държавите членки. И всички тук имаме съгласие. Може да не сме съгласни по начините, по които да се реши този проблем с неравенството или как да постигнем по-нататъчно сближаване. Като човек от десницата, аз винаги съм настоявал, първо изкарай парите си и после ги харчи. Благодаря. Благодаря. Господин Бае. Благодаря, господин председател. Само искам да благодаря на различните оратори, които се изказаха. Това е много интересно за нас като членове на Европейския парламент да чуем какво се мисли в националните парламенти. Искам да посоча, че Европейския семестър е добър инструмент и е, той има и до някъде противоречив характер да се подкрепят инвестициите в е, нашите динамични сектори, от друга страна да се борим срещу неравенството. И искам да изтъкна изказването изказването на представителката на Комитета на регионите, това беше един чудесен начин да се представят различните е, мнения, също и от националните парламенти, така че да можем да подобрим резултатите чрез различните препоръки. Благодаря. Thank you. Благодаря, Кристоф Хетман сега. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председателю. Аз използвах времето на мое разположение в основното си изказване, затова благодаря на всички за изказванията. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря, господин председател. Благодаря, защото мога да ви уверя, че наистина са отлични тук преводачите, както знам от предишните е, си е, изяви тук. Много внимателно е, слушах изказванията и забелязах, че се настоява за по-пълноценно участие на държавите членки, за по-голяма съпричастност в разработването на програмите и препоръките – Когато публикуваме годишния си обзор на а, растежа, ние очакваме а, конкретни и подробни програми за национални а, реформи от държавите членки. Провеждаме дискусии с правителствата, с а, парламентите правим обиколка из държавите е, членки и много се радвам, че и тук в парламентарния формат можем да обсъждаме тези въпроси. На основата на програмите за реформи, които са национални и в зависимост от положението на бюджета, ще бъдат разработени и представени конкретните препоръки за отделните страни. Ние а, участваме в този процес а, с голямо желание и ще се радваме на същата съпричастност на всички участници, така че а, наистина да бъдат изпълнени препоръките. На второ място, много се радвам, че толкова ясно прозвуча социалното измерение. Нашето социално-пазарно стопанство трябва да бъде отстоявано и укрепване, което означава, че социалния напредък и економическия растеж трябва да вървят ръка за ръка, че растежът трябва да е приобщаващ. За целта ни трябва ясната политика на социалния стълб – за социалните права. Някои говориха за необходимостта от повече инвестиции. Да, така е. Още в началото на мандата си отбелязахме тази потребност, за това беше предложен и плана Юнкер. Стратегическия фонд е, за инвестиции. Стремим се и към увеличаване на инвестициите от обществения сектор – и то в качествени проекти с необходимата степен на гъвкавост, която се предвижда в Европейския фонд за стратегически инвестиции. Когато правим оценка на държавите членки всяка година, ние отчитаме както стабилността, така и гъвкавостта. И още нещо, което искам да добавя. Работим в много тясно сътрудничество с Евростат. Евростат са в моя ресор и аз много се радвам, че Евростат публикува насоки, които ясно посочват как се измерват инвестициите от обществения и частния сектор – и как могат да бъдат използвани публично-частните партньорства за оценка на проектите. Имаме и насоки за оценка на договорите за повишаване на енергийната ефективност, които създават много допълнителни възможности. По-нататък беше поставен въпроса, когато ни трябва толкова големи инвестиции в економиката, как да заделим средства за социалните инвестиции. Аз мисля, че това е възможно. Трябва ни е, съвременно социално осигуряване. Не помощи, които се раздават на кълпак, а обвързване на плащанията с услуги, така че е, хората да могат да се справят по-успешно с проблемите и да се върнат на пазара на труда, да си намерят работа, да се почувстват отново пълноценни членове на обществото. Това има и економически предимства. С други думи, няма противоречие между двете цели. Не можем да развиваме економиката без да инвестираме в човешките ресурси. Трябва да ни много повече високо квалифицирана работна ръка, както някой тук посочи. Неравенството е проблем, на който ние обръщаме много голямо внимание. Всяка година правим своята оценка на основата на възприятите показатели, като цяло има увеличаване на неравенството след кризата. Макар, че моделът е крайно неравномерен в държавите членки, някои го намаляват, други увеличават неравенството, някои работят за приобщаващо развитие, други не са толкова напред. Нямаме достатъчно време да навлизам в подробности по този въпрос – Предложили сме редица законодателни а, инициативи за укрепване на социалния стълб, но това мога само да маркирам, за съжаление. Що се отнася а, до работните заплати и тяхното увеличаване, втора поредна година в а, нашите документи по семестъра подчертаваме, че ако производителността изпреварва ръста на работната заплата, то тогава има възможности за повишаване на а, доходите. И това е общо правило, което се прилага. За лошите кредити и банковия сектор все още не сме преодолели изцяло последиците от кризата – Имаме цял пакет мерки предвидени в тази посока, защото въздействието върху економиката е значително. Комисията изготвя предложение за държавите членки за намаляване на дела и в крайна сметка премахване на лошите кредити – Говорихме и за схемата за гарантиране на депозитите, така наречената система ЕДИС. Има някои членове на съвета, които настояват за повече яснота по този въпрос за намаляване на риска. Те искат първо намаляване на риска и след това поделяне на остатъчния риск. Работим с държавите членки, е, за да напреднем по този въпрос. Говори се за кохезионната политика, за многогодишната финансова рамка. Тази дискусия те първа се разгръща. Комисията публикува различните сценарии, които могат да бъдат обсъдени на най-високо равнище и ако мога да си позволя едно предупреждение и един призив. Ще обсъждаме многогодишната финансова рамка, ще се обсъжда увеличение на вноската в бюджета и аз ви призовавам да обсъдите сериозно това предложение и да гласувате за него в националните парламенти, за да можем да продължим да работим е, така разумно и уверено, както преди. Имаме нужда от вашата подкрепа. Обърнете се към вашите правителства и гласувайте.